И така, съгласно нашия дневен ред, преминаваме към декларацията на Върховния представител на Съюза по въпроси на външни работи и мисля, че господин комисар Пибалц я замества и веднага ви давам думата, господин комисар. Уважаеми депутати, шесте години за мирното споразумение в Судан ще изтекат съвсем скоро. Това е един исторически момент за, и за Судан, и за целия континент. Народа на Южен Судан чакал дълго време момента, когато ще получи независимост на 9 юли. Европейския съюз ще бъде представен на церемонията от върховният представител и заместник-председател на комисията. След референдума в началото на тази година ние похвалихме суданските партии за изключителната работа по организиране на референдума. Приветстваме публичната декларация на президента Башир, че те ще признаят е, Южен Судан. Но положителната инерция от периода непосредствено след референдума изчезна. Сега вече има напрежение, има конфликти, има сблъсквания и те могат да доведат до ново военно противопоставане между Северен и Южен Судан. Обсъждахме тази тема в съвета по външните въпроси през януари и през май – и отново ще се върнем на тази тема на 20 юни. На съвета на министрите върховният представител възнамерява да представи европейски повсеместен общ подход за Судан, главно с акцент върху Южен Судан, но и елементи за конструктивно ангажиране на Северен Судан, включително и преходните области като Дарфур ние ще бъдем свидетели не само на раждането на една нова независима държава, но всъщност на две нови държави. Общия подход ще бъде един документ за политическа стратегия, където ще се излагат всички аспекти на нашата политика към Судан, като целта е да подкрепим мира между двете държави и демократизацията и е, прозрачността в тях. Искаме да се създадат две е, съвместно съществуващи мирни страни с обща граница, с обмен на хора, капитали е, помежду границите. В е, Южен Судан имат нужда от нашето внимание за стабилизиране и изграждане на институции за дългосрочно развитие. Нашата загриженост е да постигаме именно това – също така ще работим опоред важни аспекти. Ще се създаде представителство на Европейския съюз, ще започнем политически диалог и ще се формулират конкретни мерки, инструменти за стабилност, за помощ за развитие. Тя ще бъде увеличена в момента 200 милиона отпуснахме на Южен Судан, което общо означава, че до момента помощта за тях е 300 милиона. Ще се обединят програмите, за да може максимален ефект да има с други програми за помощ. Също така ще работим и за развитие на търговията като част от общия подход. В Северен Судан, от друга страна, ще има известни загуби. Но ние трябва да подкрепяме елементите там, които са настроени към реформи, към спазване на човешките права ние засилваме и политическия диалог с правителството в Хартум. Аз посетих района, за да подам сигнал за нашата подкрепа за тяхното положително отношение към резултатите от референдума. Но много се безпокоим от е, насилието в момента, от е, окупацията, защото това е ясно нарушение на мирното споразумение. Затова призоваваме и двете страни да не продължават с провокациите и да търсят условия за дългосрочно мирно съжителство на общностни, общностите в този район. Също така се безпокоим от задържането на активисти за човешки права, журналисти, студенти, демонстранти един от основните е, принципи на споразумението за партньорство бе е, спазването на основните свободи и права. Също така искаме да видим, че е, там се застъпват и демократичните принципи и в Северен, и в Южен Судан. По отношение на Дарфур, Европейския съюз много се безпокои от продължаващото насилие там, което изтласква и хората от района и затруднява и хуманитарните операции. Има и добри новини. Трима европейски граждани, които са били заложници, са освободени. Но така или иначе положението там е притеснително. Ние продължаваме да подкрепяме усилията за постигане на справедлив мир, да има и положителен изход на процеса за преговори за мир и да се създаде въпрос, е, възможност на място да се започне един справедлив е, политически процес. Конференцията в Доха също застъпва тази тема. Също искам да спомена, че в Дарфур не може да се постигне мир, ако няма справедливост. Трябва да се сложи край на безнаказаността. Ние призоваваме нееднократно правителството на Судан да сътрудничи с международните институции и да спази резолюция 1593. Народа от Дърфур заслужава да получи това, което търси от толкова отдавна – дългосрочен мир и справедливост. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи госпожа Неделчева за две минути има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. По време на референдума за самоопределяне в Южен Судан, това, което забелязах, беше ентусиазма, въодушевлението, радостта на населението, защото за първи път тези хора имаха възможност да кажат това, което искат и то да бъде чуто. Така че ние не трябва да разочароваме а, тези хора. Не трябва да забравяме обаче и а, жителите на севера. И резултатите, след тези резултати трябва преговорите да бъдат възможно най-прозрачни, така че да гарантират сигурна основа за бъдещо развитие, а, съществуването на тези две държави и взаимоотношенията между тях. Наистина стабилността на севера и на юга са от основно значение. От особена важност е на решените до сега въпроси да намерят своя отговор. Имам предвид проблема на гражданството, разпределяне на дълга и приходите от петрол. От друга страна, референдумите в регионите на Абией, е, Южен Кордофан и Син Нил трябва да е, се проведат, е, защото ситуацията се влушава всеки ден и трябва да се вземе решение, така че да не се провалят 6 годишните преговори конфликта, открития конфликт носи риск отново да настъпи хаос в тази част на света. Но е, не трябва да забравяме и това, което се случва в Дарфур и е особено важно да е, осигурим е, освояването на помощите и пристигането на хуманитарната помощ, както и вие подчертахте. Трябва да се прекратят насилието и да се осъществи добро сътрудничество между двете държави. И наистина политическата воля на двете държави и на международната общност трябва да намери своята форма в осъществени реални проекти, така че да се гарантира демократизация политическия плурализъм, зачитането на правата на човека. Благодаря, госпожо Неделчева. Сега госпожа Декайзер за 3 минути. Е, всъщност, аз мисля, че Южен е, е, Судан иска да постигне своята независимост. Това е въпрос на достоинство и на вълнение. И е, народа на Судан е, говори е, по този начин. Аз си бях подготвила изказване за 3 минути, но когато ви чух, се зададох въпроса дали трябва да говоря. Искам да ви поздравя. Мисля, че тук в парламента можем да се гордаем с дейността на целия Европейски съюз. Начинът по който беше проведен случая с Судан и си мисля, че заедно с суданския народ е, ние можем да се радваме, че той е, измина пътя до независимостта и дори мина по-нататък. Вие говорите за основния въпрос, въпроса за АБ, който така или иначе не е решен. Политическите решения, които трябва да се вземат. Говорихме за гражданството, за дълга, за валутата и прочие. Но е, вие говорихте най-вече за това, което вие искате да направите предвид развитието и предвид хуманитарната помощ и за това, че трябва да е, е, се възцари справедливостта и ние не трябва да похарчим Международния наказателен съд. Е, искам само да добавя няколко точки. По въпроса за развитието и за хуманитарната помощ, няма съмнение, че всичко е, те първа трябва да се прави в е, южната част на Судан, но трябва да продължи развитието на северната част, да не го изолираме. Всичко те първа трябва да се прави, защото страната е живяла само от петрол, няма разнообразна економика, няма образование, пътища, болници, така че нуждите и очакванията на населението са огромни и ако не искаме това население да бъде е, по някакъв начин разочаровано от независимо но трябва развитието и хуманитарната помощ да продължат още дълго време и ние не бива да го забравяме. По въпроса за човешките права, за правата на жените, за политическия плурализъм, дори в южната част има полигамия, жени се купуват скрави, 80% от жените са неграмотни, те първа трябва да се правят права на жените, да се измисля политически плурализъм. Няма култура на политически плурализъм. Видяхме това и при изборите, и при референдума, но това е е нещо вълнуващо, нещо прекрасно. Аз се срещнах е, с е, избирателната комисия и на Северни, и на Южен Судан, особено на Южен Судан. Те искат да пишат закони, да правят конституция, да изграждат страната си. Казват ни, ще имаме пари, не се безпокойте, но просто ни помогнете. Бъдете до нас. Надявам се вие да откликнете на, ваше, на вашето искане и това, което каза госпожа Георгиева в миналото, това, което госпожа Аштон каза за независимостта. Това са важни събития. Вие искате да представите стратегически план за Южен Судан. Именно за това настояваме след всеки е, избор избори. еднократно, трябва нещата да продължават, да има билет за това, на където отиваме. И за това, господин Пиебал, с цяло се промених изказването. Искам да ви благодаря. Е, е, много е хубаво един път човек да се гордее с Европейския съюз, особено в този труден период. Е, благодаря, госпожо Декайзер. Сега даваме думата на господин Вайгъл за две минути. Спощована председуюча, спощовани господ комисар. Госпожо председател, господин комисар Пибалс, когато на 9 юли ще бъде провъзгласена независимостта, в Африка ще се появи една нова страна и ще бъде затворена една глава от колониалното наследство. Надяваме се, че след демократичния референдум в Южен Судан ще се намери мирно решение на оставащите проблеми. И той ще може да влезе в разговори с Северен Судан, да се избегнат сблъсъците, да се решат стълкновенията заради суровините на двете страни, защото те така или иначе статистически са бедни и двете. ООН, Африканския съюз, Европейския съюз трябва да играят важна роля в консолидирането на тези две страни, да изгражда капацитета на институциите им, да създаде дух на плурализъм и на юг. Това е много важно, защото един много голям регион там преживява едно ново възраждане. Моментът е преломен. Всички усилия са на път да приключат и то може да се получи така, че този изход не е мир, а криза. Затова всички мисии, всички мандати там трябва да бъдат продължени. Правителствата в Хартум трябва да и в Южен Судан трябва да са наясно, че трябва да посрещнат умиротворителните сили с мир. Господин Дева, Господин комисар е прав. Това е едно от огромните предизвикателства пред Европейския съюз. Като доклад за изграждането на нациите в Европейския парламент, мога да кажа, че това е изключителна възможност за нас. Южен Судан е една от най-бедните страни. Ние можем да присъстваме там и да създадем реално една нова нация там. Страната е богата на природни ресурси, но социалните индекси там са ужасни. Едно дете е редено там, има по-големи шансове да почине преди да стигне всъщност училищна възраст, отколкото да стигне до първи клас. Ние даваме помощи там, но тези помощи се продават на пазара след това. В страната трябва да се изгради капацитет. Там няма чиновници, няма администрация, няма никаква инструктура за една модерна страна. Трябва да се създава е, институции на законова държава, да има прозрачност. Те имат нужда от нашия опит като партньори. Ние трябва да бъдем партньори и да им предоставяме знания и обед. Благодаря, господин Дева. Госпожа Саржентини сега. Благодаря, госпожо председател. Да, бихме искали да вдигнем чаша шампанско, когато една държава е избере независимостта. Но неприятното тук е, че е, Южен Судан има тежко наследство от миналото. И смятам, че чашата шампанско може би е, не е уместно да се вдигне днес като виждаме в каква ситуация се намира страната. В Северен Судан Абей е, е атакуван и колко време ще продължи това? Международната общност следи отблизо проведения референдум, но а, трябва отговорно да е, се погледне на тези конфликти. Обединените нации трябва да присъстват, за да се успокои ситуацията. Но наистина трябва ясно да бъде казана истината. Е, какво е, влияние е, ще се окаже на бъдещия референдум и на племената от този регион, тези животновъди, за които се казва, че те не живеят точно в този район. В... Като че ли тази ситуация е без изход? Също така трябва да се реши въпроса и с дълга, натрупан от хартумския режим. Не можем да кажем, че тези средства са били в полза на жителите на Южен Судан. Какво ще стане и с полезните изкопаеми? дали се спазва прозрачността в сферата на минната индустрия и дали тези решения ще са в полза на населението. Каква помощ можем да окажем ние от Европейския съюз? Защото наистина може да се окаже такава помощ и в Южен и в Северен Судан. Госпожо председател, мисля, че с известни страхове следим развитието на събитията в този регион. Струва ми се, че все пак ще дойде момент, в който да вдигнем чаш. Благодаря ви, госпожо Сержантини. Сега госпожа Цимер. Ние наблюдаваме региона с е, много тревога и виждаме, че опасността от гражданска война далеч не е отстранен. Всичко, което се случи напоследък е, е много показателно, особено събитията в Бае. Имаше драматичен конфликт. Армията от е, Северен Судан накара около 500 000 човека да напуснат е, жилищата си. Мисля, че Европейския съюз трябва да помогне конкретно е, с храни, с хуманитарна помощ. Беженците трябва колкото се може по-бързо да получат тази помощ. Спешната помощ трябва да бъде на тяхно разположение възможно най-бързо. Конфликта ескалира. Повече от 40% от населението на Южен Судан зависи от хуманитарната помощ. Е, Южен Судан ще стане най-бедната страна в света. И виждаме, че и тук трябва да се вземат предвид целите за развитието. Мисля, че тези е, милиони, които се определят в Европейския съюз, трябва да се използват за безопасност на храните, за образование и здравеопазване в тази част на региона. Като политическа група ние искаме незабавно да се оттеглят армиите от Северен Южен Судан от АБЕ, е, да се е, спазва мирното споразумение и зоната на Мир Канзе, колкото до мандата на на ООН. Е, ние е, е, разбираме какви бяха проблемите пред мисията на ООН. И те са подобни на проблемите в Демократична република Конго. Трябва да имаме предвид, че в момента няма истински искания за да се говори за дълга и това е много жалко. Сега на думата има господин Белдер, последен оратор. Питър, благодаря, госпожо председател. Бих искал да изтъкна две неща във връзка с ситуацията в Южен Судан. Първо, смятам, че саудитските органи трябва да освободят арестувания по религиозни причини Мустат в Дарфур, който се намира в Хартум, на неизвестно къде точно, трябва наистина да се намесим за освобождаването му. По отношение на конфликтните зони и е, има опасност от обостряне на ситуацията и се смята, че натиска, който се оказва не е добре координиран. И международната общност, това число и Европейския съюз, след окупирането на БЕ, е, всъщност създава усещане за безнаказаност на господин Башир. Трябва да се е, продължи да се оказва натиск. Благодаря. Сега, господин Мауро, за две минути. Благодаря, госпожо председател господин а, комисар. А, наистина, не искам да направя две препоръки, като се опирам на вашия прагматичен подход. като наистина подчертавам усилията на госпожа Кайзер, проследила референдума Наистина, изключително ценна беше нейната дейност за нашите институции. Един а, специфичен въпрос. Аз а, не се а, очудих, кой знае колко, че след резултатите на референдума допълнително а, се оказа натиск а, в АБИЕ. Е. Това всъщност е част от политиката на Хартум посочва се някакъв отговор след на някакво решение, след това се възприема поведение, което води до сегашни, сегашните драматични събития. Но бих препоръчал създаване на специфична структура, която да следи за хуманитарните кризи. И сега трябва да се създаде тази структура, не по-късно. Да, ние разполагаме с структура, доказала а, своята ефикасност, случая с Либия, но днес тази структура трябва да бъде сезирана, да подготви план а, за а, Комисията по външна дейност, за службата външна дейност, така че да се знае каква е политиката на Европейския съюз и още едно, една препоръка, свързана с отношенията с Китай. Казва се, че Китай играе определена роля в Судан, аз смятам, че трябва да имаме привилегировани, близки отношения с Китай. Така че да установим дали наистина ще се защитат правата на човека, не само економическите аспекти. Госпожа Гомес. Трябва да оказваме натиск над правителството да изтегли войските. Трябва да се предотврати ескалирането на конфликта между двете части на страната, защото това застрашава мирния процес изстрелите срещу хеликоптера на ООН са един акт на страхливци, възмутителен. И ООН, присъствието на ООН е необходимо. Те не бива да се изтеглят от там, защото това е начинът да се стабилизира региона. А мирният преход към независимост в Южен Судан – означава да продължи и борбата срещу безнаказаността от страна на Европейския съюз, защото и двете страни се бавят. Ние не бива да сме толерантни към всякакви изделки с президента, защото трябва да се прекрати безнаказаността трябва съответните престъпници да се изправят между, пред Международния трибунал за престъпленията, които са извършили в Дърфор. Благодаря госп... на госпожа Гомес. Сега господин Георенс. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за референдума за независимостта на Южния Судан е нова ера в политиката към нови държави. Е, на времето това се разглеждаше като вътрешен проблем на Судан. Е, със създаването на новата държава става международен въпрос. Във всички е, взаимоотношения, особено в областта на сигурността с Хартум, в момента имаме международен случай, който е свързан с прилагането на международното право. И заради това ние поздравяваме начина по който различните партньори изпълняват е, работата си е, и в случая ние трябва да говорим за най-големите непосредствени предизвикателства, е, с които се сблъсква новата държава. Първо, посредничеството от страна на МБК, президента на Южна Африка и на Африканския съюз, но също така и посредничеството на госпожа Розали Манцом, която е наша специална представителка в Судан. Освен това, трябва новата държава държава да подпише споразуменията от Котуно и перспективите за ново сътрудничество за е, развитието на връзките с Европейския съюз. Това е нещо необходимо и трябва да направим всичко необходимо, за да може бързо да бъде ратифицирана тази нова перспектива. На трето място необходимо е да се развие възможност за управление на огромните проблеми, пред които е изправена новата държава, която все още е много крехка. Е, и тук също международната общност трябва да се намеси. На четвърто място, ние трябва да допринесем и за развитието на Севера. Не трябва да го забравяме, който се готви да изготви нова конституция. Е, положението със сигурността е драматична в Дарфур и правителството е, възнамерява да организира референдум по статута е, на Дарфур на 1 юли 2011 година. И в заключение аз приветствам личното участие на нашата комисар по развитието и на неговия екип в в тази фаза от ключово значение за бъдещето на Южен Судан. Това е и тест за устойчивост на Европейския съюз и не само на Европейския съюз. Благодаря на господин Гьорен. Сега давам думата на господин Бандаль за една минута. Госпожо председател, наближава датата 9 юли, когато Южен Судан ще бъде независима държава нация, която отстоява християнските ценности, но и която преживява значителни член труден период. И наистина започнаха прогонване на населението Абее, има, провежда се етническа чистка, за някои от племената и наистина няма сигурност за техния живот. Знаем, че госпожа Аштън се радва на нашата подкрепа и тя наистина доста ясни решения взе. Но трябва да направи това и за Башир, защото Южен Судан заслужава нашата силна подкрепа. Благодаря. Сега госпожа Льозинг за една минута. През февруари много хора, дори и тук, имаха толкова надежди, но и се безпокояха за бъдещето на Судан. Защото риска за конфликт бе недооценен. Там съществуват сериозни проблеми и ситуацията отново е в първите страници на вестниците, защото проблемите си остават нерешени. Те не могат да бъдат решени с оръжие и с насилие. Затова приветствам факта, че Евро... Африканският съюз е постигнал споразумение – за създаване на демилитаризирана зона по бъдещата граница. Формированията на ООН по споразумението на Мюних биха могли също да окажат влияние върху ситуацията. Трябва да се търси възможности за материална помощ и за техническа помощ и за помощ в военно обучение, за да може да се даде възможност на народите там да се справят ситуацията. Но не повод... Госпожо председател, комисар, ние можем само да приветстваме резултатите от референдума от януари. Южен Судан, това беше казано, на 9 юли ще обяви своята независимост, но имаме съмнение относно организацията, тази държава и събитията по пограничните райони. Судан и Южен Суден, Судан се нуждаят от огромна хуманитарна помощ. А достъпа на тази е, помощ и зачитането на хуманитарните принципи са наложителни. Международната общност е, трябва да установи трайно присъствие и да осигури силен хуманитарен капацитет. Трябва внимателно да следим развитието на събитията, които могат да се влушат допълнително и да бъдат риск за стабилността в този регион. Освен това, помощта за развитие трябва да бъде координирана заедно с хуманитарната помощ. И наистина в този контекст е изключително важно спешно да се осигури помощ за развитие. Тази помощ трябва да бъде в подкрепа на държавните структури и да увеличи достъпа на населението до основните услуги, осъществявани в момента от международни организации и НПО-та. В Южен Судан и в другите региони на държ... страната не трябва да ни отклоняват от най-тежката хуманитарна криза в света, именно тази в Дарфур. Наистина, нека накрая да приветствам забележителната дейност на господин Пиебалц. Сега господин Хауит, минута и половина. Аз искам да говоря за необходимостта за намесата и за изграждане на институции в Южен Судан. Да, действително много ниски критерии има там за детска смъртност, за образование, но за това трябва страната да може да се присъедини към споразуметията Котону и да се възползва от средствата за развитие на Европейския съюз. Ние трябва да се гордеем за това, че допринесохме за процеса на мирния референдум и тук госпожа Декайзер, трябва да благодарим за нейната лична роля – в Судан трябва да се мисли и за преразглеждане на, на Конституцията, за борба с корупция. В Южен Судан на 9 юли нещата ще започнат от начало, а в Северен Судан няма да се прекратят те, неговите ангажименти от 9 юли. Трябва да се решава и въпроса с Дарфур. Искам да попитам господин Пикбаус, какво прави Европейския съюз за справяне с ситуацията с човешките права, за защита на правата на граждански активисти, някои от които са задържани произволно, подложени на побой. Аз лично присъствах на раждането на източен Тимур, първата нова държава през нашето хилядолетие. Надяваме се, че в Южен Судан ще се избегне трагичния преход на предишната на източен Тимур. Тези хора там са следвали, страдали твърде дълго от гражданска война. Сега давам думата на господин Риналди. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Трудно е да придружим последния етап от раждането на една страна по мирен път е, целта трябва да бъде мира и неговото опазване, но не трябва да забравяме и важни от обстоятелства от глобалното споразумение. Хартум и района на Абей е, като че ли е, поставят под въпрос положителния изход от извървяния път и поставя се под въпрос и е, новата конституция на новата държава на 9 юли. Е, имаше осложнение, но не трябва да забравяме основната цел. Това е не само независимостта, но и достойна за доверие конституция, развитие на народ, който в е, повече от 90% живее под прага на бедността. Население, което трябва да получи международни инвестиции, е, това да бъдат обаче прозрачни инвестиции, а не инвестиции на хищници. И в противен случай е, Южен Судан ще се превърне в е, нов фронт, където Европейския съюз трябва да докаже доверието, което е придобил в района. Господин Танък, на 9 юли Южен Судан ще получи независимост, а Европейския съюз съвсем правилно подкрепи мирния процес и референдума там. Но следващите няколко месеца са критично важни. В, север... в Южен Судан трябва да се зададе е, жизнена, суверенна държава, без да се подчинява на е, Северен Судан, където ще има и големи предизвикателства. Изграждане на инфраструктура, прекратяване на враждебността. Бедността в този регион е много тежка. Економиката зависи изцяло от износа на суровини. Ние трябва да отпускаме хуманитарна помощ, но ние трябва да дадем и политическа подкрепа на региона. В Абей стана ясно, че е, президента Башир все още не е съгласен с разделянето на двете части на страната. Надяваме се, че Южен Судан ще се създаде и Северен Судан ще изпълни своите ангажименти. Господин Ангуракис има думата сега за една минута. благодаря, госпожо председател. Абей е, трябва да се радва е, и да се присъедини към тържествата на ООН след референдума. Независимо от това, обаче трябва да сме сигурни, че е, мира е на равна нога с империалистична война, защото се появява съревнование между военно сили и трудно се предотвратява конфликт. Защото петрола, златото, мет ще се разиграят и аз мисля, че е, в момента ще видим как е, НАТО, ООН и Европейски съюз ще се намесят пряко, е, като че ли те искат да продължат това, което правят в Либия, но всяка империалистическа намеса в Судан ще задълбочи спора между Север и Южен Судан. Ние се надяваме народа да поеме съдбата си в свои ръце. По този начин ще се избегне войната и ще работи по благоденствие въздействието си и ще се развива. Господин Целер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, дами и господа, драги колеги, като наблюдател на парламента имах възможност да наблюдавам провеждането на референдума и на истина установих желание на населението да защити своето бъдеще. И това наистина е освобождаване от а, а, робството, а, стотици а, граждани, които а, с, а, напуснали а, южните райони, за да се спасят, сега се връщат в тях. А, Наистина те трябва да живеят в мир след дълги десетки години конфликти, при които милиони суданци са загинали. На 9 юли наистина ще стане независима тази държава. Но ситуацията не е толкова розова, това беше подчертано многократно. 75% от населението с неграмотно население, на животновъди, познали въоръжените конфликти между различните племена. От януари до сега повече от хиляда души са загинали, а има и много ранени. Съществува риск Южен Судан да стигне до фалит още в самото си създаване като независима държава. Наистина Европейския съюз трябва да се включи в процесите на демократизация. Разбира се, тук нещата не опират само до пари, а трябва да се подкрепи развитието на гражданското общество, което сега се създава в този район. Трябва да се преговаря, да се говори с племените вождове. Благодаря ви сега госпожа Крецо peste mai de o lună va fi proclamată При, след по-малко от месец е, Южен Судан ще обяви своята независимост след проведения референдум. Междувременно, е, за съжаление, доста въпроси останаха неизяснени във връзка с очертаването на границата, а също така и приходите от е, петрола, аз мисля, че е много важно е, да се е, засилят е, усилията на Европейския съюз. Присъствието ви в Судан се оценява, както и присъствието на вашите колеги, както и дейността на госпожа Декайзер. Обаче знаем, че напоследък положението се влуши. Хиляди напуснаха домовете си и има риска от хуманитарна криза. И затова въпросът ми към комисаря е доколко е уместно да има мироопазващи сили мири в района, е, като имам предвид е, декларацията на ООН от вчера, е, ООН призна неуспеха на своите войски там. Благодаря ви. Госпожа Десерна за една минута. Благодаря. Преди няколко часа суданското правителство, правителство съобщи, че условията за завръщане на хилядите напуснали тези райони ще се осигурят, но това отнема време и е, е свързано с значителни е, социални и хуманитарни проблеми. Именно за това ви предлагам Европейския съюз в най-кратък срок да поведе една надзорна мисия това, което подобно на това, което беше факт за Балканите е, като могат да се привлекат за участие и трети е, страни. Има и слухове за етническа чистка. Ако това се окаже така, Разбира се, е, международната общност с подкрепата на Европейския съюз трябва незабавно да действа, защото в никакъв случай драмата от бивша Югославия не трябва да се е, повтаря. Благодаря ви, е, госпожо Сърнес. Сега господин Преда. Благодаря. Ние приветстваме резултатите от референдума за независимостта на Южен Судан и възможността да се създаде 54-та държава на Африканския континент. Но това, което се случва сега е просто, че сме попарани от студен душ. Трябва да признаем, че е застрашено в момента мирното разделяне на Судан. На 21 май е, правителството окупира бе, засилва се насилието и във всеки момент може отново да избухне гражданска война. Това трябва да бъде избягнато на всяка цена. Военните операции на суданското правителство и на въоръжените групировки в региона на Бей са нарушения на общото споразумение за мир – трябва да се избягва засилването на насилието, което ще води и до допълнителни загуби на човешки живот. Трябва да се реши положението там с а, духа на споразумението от Кадогади и Абией, включително и с а, присъствието на умиротворяващи сили. Също така не е ясно доколко жизненно способни ще бъдат тези две страни, които ще съществуват на територията на бившия юг. Има политическа воля и останалите въпроси, които не са решени, трябва да продължават да бъдат решавани, включително доходите от суровини и други. Но положението с човешките права и законовата държава там се влушават, започват произволни арести. Все още има активисти, които са арестувани, издирват се престъпници. Но има и положителен а, момент. Приветстваме освобождаването на тримата български заложници, които работят, са работили за ООН и които са били отвлечени през януари. Благодаря, господин Преда. Сега преминаваме към процедурата за споделяне. Сега първо господин Николашик в е, рубриката Спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Судан е вяз две десетирочия здевастовала краи. Че кървавата гражданска война, която продължи повече от две десетилетия в Судан, е, е, разори страната и е, остави трагичния си отпечатък върху милиони граждани на Судан. В край на краищата това спря с мирно споразумение, което беше приключено благодарение на референдум. И аз мисля, че превенцията е най добра доброто лекарство и заради това а, субсидиите от Европейския съюз от Европ... трябва да бъдат насочени не само към хуманитарни помощи, но трябва да послужат и за изграждане на демократична държава, държава а, с върховенство на закона в, а, името на благоденствието на суданския народ. Аз а, референдума показа, че южната част, където има повече християни, пожела независимост. Това е нещо ясно. Благодаря, казва председателката. Сега е, давам думата на госпожа Невелданова. Плне súhlasím s vyjadrením a vyhlásením pani Madam Ashton, ale zároveň zdieľam obavy o následujúci vývoj v tejto krajine. Напълно съм съгласна с изявленията тук, но също се безпокоя за бъдещето на този регион в АБЕ и в Судан се води война от 20 години вече. Това е ключовата област в конфликта и според Международната група за работа по кризи, именно какво ще се случи там ще определи бъдещето на Судан. Дали ще има мир или страната ще се върне към война. Ние трябва да търсиме мирно решение на проблема, затова подкрепяме и комисията, която е против използването на сила срещу гражданското население, което всъщност вършат военните групировки в Судан. Групировките, които са окупирали региона на Абей. Комисията и Европейския съюз може сега да засили и подкрепата си за района. Господин Земка, една минута. Всъщност аз мисля, че има един много важен факт тук в тази зала ние всички изразяваме задоволство си от това, че вследствие на референдума ще се появи нова държава, а именно Южен Судан. Но трябва да подчертаем, че това е, е само една възможност, защото към днешна дата тази държава не разполага с основните атрибути на която и да било държава. За момента държавата няма структура, няма компетент компетентни държавни служители или съдебна власт. Е, с е, други думи, е, различни сили могат да се разиграят на тази територия, които да подкопаят и мира и сигурността там. Вследствие на което аз мятам, че това, което е много важно, а именно хуманитарната помощ е важна, но трябва да има предвид и сигурността. Госпожа Басеско има думата сега a dori să salut i eu declaraia Аз искам да поздравя декларацията от заместник-председателя на комисията предвид ескалиращия конфликт между двете страни. Политическите ръководители трябва да съобразят с волята на народа, която беше изразена на референдум. Судан има дълга история на насилие и мисля, че последните събития показват връщане към миналото. Искам да поздравя посоча, че положението в района на конфликта е много тежко. Е, има вероятност да се случи хуманитарна катастрофа, ако международната общност не предприеме действия. Е, нещо е, повече има нападение и в района, където има сили на ОНЕ, по този начин беженците не могат да се завърнат в родните си места и по този начин силите, които искат да подкопаят резултатите от референдума, се чувстват насърчени. Аз посочвам, че по този начин се компрометира процеса на независимост. Сега давам думата на господин Кели. Uh, the story which we're discussing today of Sudan Темата, която дискутираме сега, Судан и Южитен Судан, е окоръжителна и положителна в един свят, където има повече лоши новини, отколкото добри. И за Европейския съюз това е възможност и отговорност да подпомогне новата държава, да направи така, че демокрацията, законовата държава, уважението на човешките права станат норма в Южен Судан. А, също основните принципи, създадени от Шуман за мир и просперитет, ни дават възможност да подпомагаме подобни страни и да направим така, че големите страни по света да не експлуатират Южен Судан. Трябва да работим и с ООН за създаването на тези нови държави, по-специално Южен Судан, и да се предотврати гражданската война, която толкова част се появява в този регион. Госпожа Флашикова Бенова, една минута. Благодаря, госпожо председател. След независимостта е, която ще започне след месец. Е, Южен Судан е, ще се изправи пред социално-економически и хуманитарни проблеми. Ето защо външната помощ за Южен Судан трябва да, да, да, да не се бави и опазването на мира ще бъде по-необходим от когато и да било. Така че Южен Котан трябва да ратифицира споразуменията от Котону. В противен случай ще има пропаст в финансирането и Южен Судан ще остане несигурна страна и ще бъде винаги под заплаха от срив. Ще трябва да се избегне хуманитарна катастрофа. Е, трябва да направим всичко необходимо, за да може Южен Судан да преодолее този критичен период. Äh, Благодаря, госпожо председател. 15 хиляди е, души е, бяха е, прокудено, прокудени поради събития в ЕБИ и не може под заплахата на оръжие да се проведе този референдум и наистина има многобройни проблеми, свързани с собствеността, различни е, религии, християнския юг, мисулманския север и след произволното решение на колонизаторите тези две общности, две държави трябваше да съществуват съвместно. Преди да се премине към самоопределението, трябваше да се реши въпроса с статута на АБЕ. Региона Синия Нил също трябваше да се реши. Колеговия, никди съм не Господин Зала, уважаеми колеги, аз никога не съм имал доверие на президента Башир и сега му нямам доверие. Така че Ясно е, че съм песимистично настроен относно това какво ще се случи там. Смятам, че президента ще използва военна сила, ще се намеси в Южен Судан, за да вземе някои територии и да ограбва суровини и материали. Въпросът ми е какви превентивни действия е подготвила комисията, за да избегне подобни събития в сътрудничество с ООН и други организации. Също така е интересно да чуем какво възнамерявате да направите, ако подобни неща действително се случат и бъде нарушено мирното споразумение. Господин Пашка, една минута. Благодаря ви е, за данната ми дума. Е, е, госпожо председател, господин комисар, Судан е страна, която гласува за независимостта и ще бъде най-новия член на ООН. Това е страна, която е, гласува за независимостта си, обаче продължава да бъде зависим от е, северния си съсед, от съседните африкански страни, от Европейския съюз. Е, е, но като че ли е, техните структури не са свикнали да работят, като че ли очакват просто а, заповед за да вземат оръжията. А, децата не ходят на училище, не са образовани, няма работници, няма учители, няма лекари. Всичко това трябва да започне от начало. Ще бъде много трудно да се изготви функционираща държава и тя да просъществува. Благодаря господин Пашка, господин комисар давам ви думата, е, е, за да приключите дискусията и може би да очертаете бъдещето. Уважаеми депутати, госпожо председател, първо, съм много благодарен за широката подкрепа за стратегията, която ви представих. Искам да коментирам само няколко аспекта, които бяха засегнати в дебата. Разбира се, хората, които ще решават какво се случва в страните, са народа на Юж... Южен и Северен Судан. Референдума беше преходен момент. Ситуацията вече не е такава, каквато беше. Трудно е, но положението е различно виждаме светлината в края на тунела. Затова мога да кажа, че това е голяма победа и за нас, защото ние много последователно подкрепяхме процеса и политически, и финансово. Така че положението действително е абсолютно различно. Освен това, никога не направихме компромиси с човешките права и с отношението към международните престъпници. Защото винаги, когато има нарушение на човешките права, нашия върховен представител изразява много категорично е, позиция. Дори да няма непосредствена реакция, промени има. Процесът е продължителен. Ситуацията е трудна, но отново нашата позиция на Европейския съюз ще бъде много ясно осъждане на положението и настояване за незабавното и решаване. Съвета за сигурност на ООН е този, който ще реши дали ще има нова мироопазваща мисия. И ако има резолюция по този въпрос, ние ще я подкрепим. Ние ще сме най-големите поддръжници на тази резолюция. Но нашата декларация за силна политическа позиция и за подкрепа на гражданските действия, това е което трябва да вършим в момента. А също изпращаме и послание на Южен Судан. Не бива да се очаква, че всички проблеми ще се решат до 9 юли. Ще има независимост, диалогът ще продължи, но най-важният въпрос е, че Африканския съвет получи подкрепата и на двете страни, и на севера, на юга, и ние също заставаме за тях. Така че смятам, че имаме всички основания да считаме, че всички трудни въпроси ще намерят своето решение. По въпроса за дълга. Работим и по този въпрос. Събитията в момента не ни помагат много, но не забравяме и този въпрос. Китай може да ни помогне и да се търси въпрос, е, решение на въпроса. Не мога да кажа, че в момента много нещо, нещо се върши, но работиме и с Китай. Китай също е, са отправили внимание там и широката международна общественост също. И накрая, макар и не най-маловажно, аз съм много благодарен на вашия интерес към Судан. Той е много далеч от нас, но и много близо, защото там умират хора и Европейския съюз не може да стои на страни и да казва твърде далече тази страна. Ние трябва да разчитаме и на вашата подкрепа и на вашето окоръжаване за нашите политики в подкрепа на народа, който търси мирен живот. Благодаря, господин комисар. С това приключва дебата. Има 6 предложения за резолюции. В четвъртък по обед ще се гласуват. И така, сега преминаваме към следващата